Uh, Госпожи и господа, нека да започнем работа. Основните участници в разискванията по първата точка от дневния ред са тук. Искам да ви напомня, че до около 10 без 15 ще обсъдим доклада на господин Гарсес Рамон. Това е доклад по собствена инициатива във връзка с новата програма за европейската политика за защита на потребителите. Няколко съобщения ще направя преди да гласуваме. И след това ще продължим с работата по основните технически досиета, горските превозни средства и дво и три колесните превозни средства и четири колки. Повече от година работим. По тях ще чуем какво ще ни кажат докладчиците. Много се радвам, че Виви Мишу от ГД Правосъдие е тук, Оливие Микол, Корина Торнблум, Коста Петри. Това са нашите гости от комисията. Сега проверявам как трябва да произнеса името на представителя на председателството Нио Птолемо. Почти успях, нали така? Това е председателя на групата по потребителите в съвета. Те работят активно по альтернативното и онлайн разрешаване на спорове. По тази точка това е едно предложение, по което искахме да работим от дълго време. Ще дадем думата на представителите на съвета, естествено, да се изкажат. Сега първо ще дам думата на докладчика, обаче. Той ще ни каже кои са основните елементи от неговия доклад. Давам ви думата, господин Гарсес Рамон. сеньор президенте, iniciamos hoy las tareas en esta comisión. Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че днес ще започнем обсъждането на тази толкова важна тема днес в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Ще направя едно предварително а, изказване. Аз работих в тази комисия през а, юли и тогава получих доклада по тази тема, заедно с изготвянето на съобщението за комисията за една, един нов дневен ред за потребителите. Абсолютно сме съгласни с някои от предварителните решения по този въпрос. Има и няколко прецедента с европейският дневен ред и сега трябва да се направят някои предложения, за да се осигури по-голяма защита на потребителите и да се повиши тяхното доверие. Също така чакаме за доклада за европейските граждани, за електронната търговия и пътната карта, която предвижда правни мерки. Тоест ще има редица стъпки, които предполагат воденето на дискусии и обсъждането на различни мнения, за да може да се стигне до решение в Европейския парламент. Хоризонталната програма 2020 година също трябва да се има предвид, когато искаме да разберем отношението на потребителите. И la sostenibilidad de las когато говорим за опазване на здравето, за сигурността и устойчивото развитие, които трябва да бъдат осигурени за бъдеще. Следните точки ми се струват важни. Първо смятам, че този доклад трябва да бъде подробно обсъден в тази комисия и има един специален контекст, а именно на финансовата и економическа криза в Европа. Тази криза в момента особено силно засяга една все по-голяма част от държавите членки. И сега трябва да се замислим за ролята на потребителите в економически и социален модел на Европа. Трябва също така да разгледаме как конюнктурата въздейства на потребителите, особено когато искаме да повишим доверието в европейската система – Самият аз съм на мнение, че потребителите не бива да се разглеждат само като участници в пазара, трябва да бъдат разглеждани като правни субекти. В регламента на европейското гражданство са залегнали някои права на гражданите, които дават възможност гражданите да вземат отношение към настоящото състояние на вътрешния пазар и когато цари все по-висока безработица, покупателната способност намалява и неравенството се увеличава, всичко това са аспекти, които характеризират настоящата ситуация и променят поведението на потребителите. Можем да установим, че потребителските профили се променят. Това е днешната ситуация, с която трябва да се съобразим и да включим тези аспекти в подготвеният от нас доклад. Особено внимание би трябвало да обърнем на уязвимите групи потребители. Трябва да включим и организациите за защита на потребителите, които често пъти са претрупани от работа във връзка с сложността на ситуацията. По отношение на предложението на комисията. Смятам, че то представлява една чудесна основа и отправна точка за по-нататъчна работа но освен това трябва да а, бъдат взети под внимание и по-нататъчните наши дискусии. Въпросите за обратната проследимост трябва да бъдат взети под внимание. Също така обозначаването на социалните условия при които са произведени продукти или са предоставени услуги. Дали условията на труд, свързани с тези стоки или услуги, са били достойни и този аспект трябва да бъде отразен в нашия текст. Освен това, смятам, че трябва да помислим за ситуацията на европейските потребители в условията на глобализация. Правилата на международната търговия, които са основополагащи за движението на стоки и услуги, не се задават само от Европейския съюз, а се базират на по-широк кръг от документи, включително и на СТО. Тук трябва да се провери какво е въздействието на тези международни документи върху вътрешния пазар в Европейския съюз. Кризата на финансовата система също има отрицателни последствия върху потребителите, особено някои конкретни финансови продукти. Стотици хиляди граждани на Европейския съюз са изпаднали в сериозни затруднения, използвайки финансови продукти. В Испания има много засегнати а, от а, преференциалните квоти, например. и някои модерни финансови инструменти а, са имали по-скоро отрицателен ефект върху потребителите в дългосрочен план. Друг аспект, а, който смятам, че трябва да засегнем е свързан с а, здравеопазването. Тук трябва да проверим доколко нашият доклад е в съгласие с европейския дневен ред за потребителите. Трябва да вземем предвид финансови аспекти и трябва да се разберем какви условия ще приемем за реализирането на този дневен ред, за да имаме един действително действащ инструмент за потребителите, който действително да осигурява тяхната защита и също така да допринесе за економически растеж. Ще се радвам да чуя вашето мнение при тази първа размяна на мнения Готов съм не само да изслушам вашите мнения по този въпрос, а очаквам всякакви забележки от ваша страна. Разчитам на вашата подкрепа, за да можем да направим един проект от доклад в възможно най-добрия си вид. Uh, uh, Благодаря, господин Гърсес Рамон. Добро начало на разговорите. Сега ще чуем докладчиците в сянка. Госпожа Калниете не е тук. Не знам дали господин Шваб ще я замести от името на НП. Знам, че господин Шмидт ще замести господин Рошфор. Госпожа Руле е тук. Аз съм докладчик сянка от моята група. Ще чуем коментарите и на останалите членове. Госпожа Сенелова, госпожа Хет, ако иска да се изкаже. Искате ли да се включите? Може би. С кого да започнем? Господин Шваб, заповядайте. Господин председател, смятам, че аз ще а, мога да кажа няколко думи от страна на а, представителката на НДП на нашата комисия, която все още не присъства. Няколко думи за предложението. То е доста амбициозно. Знаем, че редица държави членки са на края на възможностите си а, от финансова гледна точка. И първо а, искам да кажа, че съм доста скептичен дали трябва да започваме нова тема с а, толкова много нови подточки. Принципно а, смятам, че този, че този, тази тема е доста амбициозно разгледана смятам, че политиката за защита на потребителите трябва да остане в центъра на европейските политики и трябва да се гради върху обучението и образованието на потребителите. Ако успеем да увеличим знанието, информираността на потребителите посредством инструмент за възможността на потребителите да вземат по-съзнателни, по-осъзнати решения, това би било за нас като европейски държави и ако успеем да прехвърлим знанието, че конкуренцията за постигането на, за избора на най-добър продукт може да бъде управляван така, че да работи и за потребителите, това би било добре. Не искам да навлизам в детайли. Ще бъде интересно какво ще се случи в областта на колек... колективния. Колективните искове бих се интересувал от мнението на комисията, иначе се радваме на интересна дискусия от страна на НП. Благодаря. Uh, Благодаря. Господин Шмидт замества господин Рошфор. Благодаря, господин председател. Групата на АЛДЕ приветства новата европейска политика за защита на потребителите. Там се включват настоящи проблеми, бъдещи предизвикателства. Това съобщение представлява един добър преглед на това, което е направено и това, което предстои да се направи от Европейския съюз. Трябва да се укрепи доверието на потребителите във вътрешния пазар и да се защитават по-добре правата на потребителите. Като цяло подкрепяме документа. За нас той е много добър. Няколко неща. На първо място, съгласни сме с действията, които комисията предвижда да се предприемат до 2014 във връзка с безопасността на храните, особено във връзка с рамката по отношение на безопасността на продуктите. Освен това, приветстваме инициативата за безопасност, която ще защити уязвимите потребители. На второ място, по отношение на гарантирането на средства за правна защита, тук трябва да се действа категорично. Парламента преговаря в момента по директивите за онлайн и альтернативно разрешаване на спорове. Тези два нормативни акта ще бъдат категорична крачка напред в защитата на потребителите. И един личен коментар. Аз винаги съм бил за колективни искове, но това е проблемна тема за много групи. На трето място, още нещо, което трябва да получи внимание, трябва да се подобри осведомеността на гражданите относно техните права като потребители. Доста работа трябва да се свърши тук. За нас не е лесно да даваме точната информация в точното време на потребителите, за да може потребителите да знаят какви са техните права и да бъдат достатъчно овластени в тази нелека среда, в която живеем. Трябва да подобрим прозрачността на вътрешния пазар, трябва да даваме на потребителите съпоставима, надежна информация и данни, които да са лесно достъпни, включително и по отношение на трансгранични случаи. Трябва да гарантираме качеството и устойчивостта на стоките и услугите. Един от начините това да се постигне е да създадем веб страници, които да правят сравнение тъй като тези веб страници се използват от потребителите все повече и повече, когато те искат да си купят нещо. В програмата за потребителите от 2014 до 2020, която в момента се обсъжда със съвета, парламента подчерта необходимостта от създаването на такива веб страници, както и от създаването на етичен кодекс на европейско ниво, за да се гарантира, че компаниите няма да подвеждат потребителите. Господин Рошфор разчита на едно добро сътрудничество и вярва, че разговорите ще бъдат ползотворни. Благодаря. Благодаря, Хайди Рюле. Э, Госпожа Руле, благодаря. И ние сме съгласни с изложеното от докладчика и с предложението на комисията. Ние се радваме на интересни дискусии в тази връзка. Обръщам внимание, че не бива да застъпваме, да, да извършваме двойна работа. А, например, на тези а, сайтове за сравнение, господин Рошфор ги спомена. Това е добре, но а, трябва да избягваме застъпване. По отношение на основната директива за а, сигурност на храните искам да кажа, че най-доброто законодателство не, няма да действа, ако няма механизми за наблюдение, надзор на механ... надзорни механизми в Европа. Мисля, че трябва спешно да обърне внимание на този въпрос. Комисията от години твърди, че ще направи нещо и по отношение на акта за единния пазар, но все още няма резултат. По отношение на колективните искове, смятам, че трябва да обсъждаме още доста този въпрос. Аз съм междувременно скептична а, за осведомеността на потребителите. И ако погледнем директивата за информация на потребителите, виждаме, че, че потребителите са затрупани от информация и а, особено тези от тях, които не са толкова високо образовани, а, срещат трудности. Това е прекалено сложно и прекалено много информация за тях. И когато залагаме на повишаване на осведомеността на потребителите, то това е в полза само на отделна част от потребителите, на отделна прослойка. Не бива да превръщаме осведомеността и набавянето на информация в основно занимание на потребителите. Тоест информацията е чудесна, но трябва да помага на потребителите, не да ги затруднява. Благодаря на Хайди Руле. Няколко коментара от моя страна, тъй като аз съм докладчик в Сянка в моята група. Взимам повод от Хайди. Комисията, ако не се лъжа, през юли публикува един много интересен работен документ, който се нарича Аспекти на повешаването на осведомеността в рамките на овластяването на потребителите. Май, вие сте чела същия документ. Прави се разлика между силно овластени потребители и такива, които са в неизгодно положение. Говори се за потребителските организации, за някои оптимални избори, които трябва да се направят от потребителите в обстановка на една вълна от информация, която им се предоставя. Госпожа Макарти възложи едно поручване в тази връзка и е, всъщност така стигам до по главния въпрос тук, а именно, че когато бюджета в държавите членки е ограничен, ние трябва да правим реализъм относно възможностите за помощ на потребителите. Трябва да намерим е, точния ритъм тук. Като си има предвид, че става дума за единен пазар и за свободно придвижване на стоки, изключително важно е да има информация за продуктовата безопасност, да се гарантира тази безопасност. Знаете, че работим и по фалшификатите. Ето защо справо господин Гарсес Рамон казва, че когато бюджетите са свити, някои продукти, които изглеждат привлекателно ефтини, всъщност могат да се окажат много опасни. Тоест, все повече и повече се говори за въпросите, свързани с потребителите. Много от тези елементи са взаимно обвързани. Има инициативи, които вече се осъществяват. Трябва да се намери все пак възможност да се определят приоритети. Това е първия ми коментар. На второ място въпроса за изпълнението. Вече доста работа сме свършили по отношение на нелоялните търговски практики и директивата за тях. Това всъщност е първата цялостна хармонизация на правата на потребителите в Съюза. Не във всяка страна обаче има ефективно изпълнение – липсват понякога ресурси. Ето защо трябва да има не само изпълнение, но и информиране на потребителите за техните права. За всичко това държавите членки трябва да носят отговорност. Те трябва да предоставят информация. Откровено казано, нямаме пари за паневропейски програми за създаване на нови търговски имена и марки. Всъщност всяка държава членка трябва да има едни стабилни, упростени стратегии и места, където да се получава информация. Организациите на потребителите ще изиграят важна роля в тази връзка. Още няколко коментара по отношение на бъдещата програма. С удоволствие отбелязвам, че дълго чакания преглед на пакетните пътувания вече се появява на хоризонта през 2013 година. Ще видим нещо в тази връзка. Знам, че има е, известно е, умуване е, по тази тема. В други области, в които работим в сътрудничество с други комисии, като например финансовите услуги, ние се опитваме да работим чрез засилено сътрудничество, за да се засили безопасността на продуктите. По отношение на енергетиката, много работим и по енергийните разходи. Е, всички тези области би трябвало да се включат в предложението, за да стане то още по-добро. И накрая, Що се отнася до потребителските кредити, където току-що приехме доклада на госпожа Колин Ланген, би трябвало да включим и този аспект тук. И накрая, вече наистина накрая, има една област, където комисията проявява интерес и където в момента има съпътстващи инициативи – в други комисии става въпрос за колите втора употреба. Ако погледнете индекса за потребителите, ще видите, че това е областта от единния пазар, където потребителите са най-малко доволни. Там има сериозни възможности за измами с промяна на отчитанията на километража и така нататък. Тоест, би трябвало да обърнем малко повече внимание на регистрацията в трансграничен мащаб на автомобилите и на годишните прегледи, които се правят. Трябва да се обърне внимание на отчитанията на километража на автомобила – в точно тази област би трябвало да се отдели малко повече внимание на интересите на потребителите. Не знам как е в другите страни, но в Белгия има една система. Тя действа от 2004 година. Тя е свързана с набраните километри от всеки един автомобил. Не знам дали вие използвате тази система. Време е да се предвиди нещо подобно и би трябвало да включим и тази област в нашия документ. Това е нещо, което ще допринесе значително. Така приключвам със своето изказване. Сега ще дам думата на останалите колеги. Ако желаете, ще имате възможност. Дойдоха и нови колеги. Първо госпожа Сеналова и след това госпожа Хед. Някой иска ли да каже нещо по политиката защита на потребителите? Госпожа Сеналова. Благодаря. Господин председател, искам да благодаря на комисията за съобщението и за документа, възоснова на който водим нашите разисквания. Искам да коментирам нещо, което беше споменато от госпожа Руле и от председателя. Трябва да има по-добро изпълнение на разпоредбите и повишаване на осведомеността на потребителите. В тази връзка не трябва да говорим само за конкретни продукти и услуги, които да правят избора на потребителите информиран. Трябва да поговорим малко и за участието на потребителите в създаването на европейските политики. Организациите на потребителите имат важна роля тук. Тяхната работа обаче трябва да се подобри. Тя не винаги е на необходимото ниво във всички държави членки. Освен това, Когато комисията предвижда отделни инициативи, те трябва да бъдат представени на различни европейски езици, за да се намали демократичния дефицит и за да се върне доверието на потребителите. Аз съм съгласна с казаното от госпожа Руле. Осведомеността не трябва да е алиби. Наистина трябва да защитаваме потребителите, не само на думи. Нека да спомена и декларацията на Европейски економически и социален комитет. Там се казва, че те очакват съвсем скоро да се появи предложение областта на колективните искове. Това е неразделна част от политиката защита на потребителите и ние трябва да работим по един такъв механизъм. Благодаря госпожа Сеналова, госпожа Хет. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за експозето. Аз напълно подкрепям идеите, които бяха очертани. Във време на финансова криза и във време на засилено потребление – е изключително важно ние в Европа да продължим да работим за максимално високото ниво на защита. Изключително важно е постоянно да работим в тази област по всички въпроси, свързани с потреблението. Съответно, трябва да отделим внимание на целия жизнен цикъл, на контрола, Ние работим в парламента от дълго време насам. По отношение на уязвимите потребители, тук трябва да се отдели малко повече внимание, тъй като аз се срещнах преди две седмици с младежи. Имахме една конференция тук в Брюксел. Там имаше млади хора, които бяха с увреден слух, зрение – те говориха за своите проблеми. Например, онези, които са с увреден слух, трябва да получават информация в писмен вид а, на железопътните гари. Съответно, онези, които са с увредено зрение, трябва да могат да получават информация на съответните азбуки и така нататък. Така че предстои ни още много работа, за да засилим нивото на защита на потребителите. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? По политиките за защита на потребителите. Ще дам думата тогава на госпожа Мишу. Тя ще се изкаже от името на ГД Санко и ГД Правосъдие. След това ще дам думата и на председателя на работната група на съвета. Той също ще се изкаже. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Здравейте, госпожи и господа депутати. За мен е удоволствие, е, че съм днес тук е, сред вас е, в Генерална дирекция Санко. Аз отговарям за юридическите въпроси и да коментирам чутото от вас, що се отнася до защитата на потребителите новата програма за европейска политика за защита на потребителите, приета през май. В Люксембург след малко всъщност, в 10 часа, съветът ще започне дискусия по същата тази тема. Ясно е, когато потреблението отбелязва 56% от брутния вътрешен продукт, то политиката за защита на потребителите е от съществено значение за растежа. И аз съм съгласна с казаното от докладчика и докладчиците в сянка по този въпрос. Удовлетворена съм също така, тъй като спомням си, когато с вашия председател разговаряхме за една обща стратегия за защита на потребителите – това бе отдавна. И ето на, днес вече можем конкретно да, да говорим за онези мерки, които биха имали съществен практически ефект. Благодаря на вашата комисия за извършената от вас работа и миналата година чрез доклада Триандафилидис. Много, много ценен доклад. И определено. Това време на ограничени средства се налага да вършим повече с по-малко. Необходимо е да обединяваме усилия, да обменяме опит, да, да работим наистина заедно на общоевропейско равнище. Но отговорността и на отделните държави членки, техните правоохранителни органи в областта на потребителската политика да разполагат с необходимите средства за изпълнение на възложените им задачи. От своя страна, комисията все по-активно и резултатно ще следи правилното прилагане на е, цялото законодателство за защитата на потребителите we started already discussing with the member states on the consumer rights directive which is going to put in place to be А вече разговаряме с държавите членки и е, относно директивата за правата на потребителите, която е, ще бъде транспонирана към края на тази година. Програмата за европейската политика за защита на потребителите е, засяга и въпроса за достъпа до правни средства за защита и нашето предложение за альтернативно разрешаване на спорове и разрешаване на спорове по електронен път е част от тази материя. Понататък, организациите на потребителите. Техният силен глас в обществото е предпоставка за една ефикасна потребителска политика. И в новата програма се засяга и този въпрос за нарастване на капацитета на потребителските стружени. В същото време се нуждаем от добросъвестни търговци. Те трябва да се присъединят към политиката на защита на потребителите, за да се преборим с недобросъвестните. В програмата се включват цифровия пазар, хранителните продукти, енергийните продукти, финансови продукти и транспорт. Тези отрасли се оказва, имат най-голямо влияние върху домакинските бюджети, върху потребителските разходи по-настоящем. И разбира се, бих искала да подчертая двете нови предизвикателства, а именно прехода към по-устойчиви потребителски стереотипи и по-доброто разбиране и отчитане на специфичните потребности на уязвимите потребители. Накрая бих искал да подчертая значението на финансовата програма на, на, на, в рамките на финансовите перспективи 2014-2020 година за потребителите и за правата на гражданите. От финансова гледна точка тези програми са сравнително малки, но ние смятаме, те ще изиграят ролята на катализатор за по-нататъчното развитие на потребителската политика на Европейския съюз. Ние смятам, че новата програма е добра основа за това. Накрая бих искала да спомена, че преработката на нормативната уредба на пакетните туристически пътувания ще начене до година през 2013. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че изложихте приоритетите на комисията и а, а, ние приветстваме вашата активност. С докладчиците определено ще работим по споменатите от вас въпроси. Господин Неоптолемио, сега от името на съвета. Благодаря, господин председател. Особено внимателно следих казаното до тук по тази важна тема. И бих искал да кажа няколко думи от а, моята позиция. Много се радвам за а, резултатите, които мога да ви съобщя а, относно решенията на съвета. Ние постигнахме известен напредък. Предвидени са мерки, които да бъдат финансирани в рамките на новата програма и политиката за защита на потребителите. По време на съвета в Люксембург се обсъждаха заключения които трябва да бъдат приети от съвета. Тук искам да благодаря за участието на комисията в тези обсъждания. Програмата за защита на потребителите и регламента и а, всички разпоредби, свързани с финансирането на тази програма, също така бяха успешно обсъдени и се надявам да приключим този документ в най-кратък срок. По отношение на предложението за решение на съвета, резолюция, то, то също е на добър път и основните цели, които си поставя това решение е повишение, повишаване на доверието на потребителите в областта на а, сигурността на храните, както и по-добър надзор на пазара. Знаете за взаимосвързаността на пазарите и потребителите имат нужда от достатъчно информация и съответните инструменти, за да могат да се ориентират както в ценообразуването, така и в начините те да подават оплаквания, за да се осигури а, максимална сигурност трябва да имат съответните процедури на разположение на потребителите за наблюдение на пазара. Тези мерки трябва да бъдат съобразени с ежедневните потребности на потребителите, както и е, трябва да има съответствие с е, дигиталното ежедневие, в което живеем днес в тези области трябва да бъде обърнато внимание на а, осведомеността на потребителите. Вече се каза, че потреблението съставлява 56% от брутния вътрешен продукт в Европейския съюз. Затова очакваме ясно политическо послание в посока повишаване на доверието на потребителите с това решение на съвета, с резолюцията на съвета и не искаме да има изключени думи, изключени групи от потребители. Европейската комисия е на мнение, че всеки четвърти потребител не е достатъчно осведомен за правата си смятаме, че трябва да се направи много в посока повишаване на осведомеността. Знаем също така, че настоящата финансова криза също се отразява на потребителите и на тяхното доверие и трябва да работим за възстановяването на доверието. Също така смятаме, че трябва да се подобри административното сътрудничество между държавите членки. По отношение на ролята на организациите за защита на потребителите, то те се стремят да прилагат и да прилагат правилно законодателството, но трябва да има ясен ангажимент от Европейския съюз тази законодателна рамка и правната сигурност е важна, когато искаме да повишим доверието на потребителите. Потребителите трябва да са сигурни, че ще постигнат справедливост и ще могат да защитят правата си. В парламента въпроси за потребителите се разглеждат и във връзка с съобщението на комисията от 3 март 2010 година и стратегията Европа 2020. Текста на съобщението на комисията от 2010 година е свързано с цифровата ера в Европа и отново се споменава доверието във вътрешния пазар от страна на потребителите. А, в документ от 2011 година се споменава а, така нареченият на английски релаунчинг на вътрешния пазар. Председателството смята, че текстът на резолюцията в момента се гласува и трябва да бъде одобрен и ще представлява ясен политически знак по посока по-нататъчно развитие. Надяваме се, че той ще ни помогне да излезем от настоящата криза и ще посрещне основните потребности и очаквания на потребителите. Съжалявам, че говорих малко по-дълго, но смятам, че е абсолютно необходимо потребителят да остане в фокуса на вниманието на нашите разговори. Е, Благодаря. Не ни се случва често да получаваме толкова актуална информация от съвета за възприятите от него становища. Наистина това е необичайно и аз съм толкова по-благодарен. Е, добре би било <clears throat> да се разпространи и приетата вече резолюция – тук все още разполагаме с проект. Така, сега аз бих искал да дам възможност на нашия докладчик накратко да обобщи и след това ще кажа няколко думи за графика на работата от тук нататък. Благодаря, господин председател. Благодаря и на всички колеги за приноса им в хода на първата дискусия. Благодаря на съвета и на комисията за допълнителната информация, която представиха. И а, с интерес също така ще очакваме а, а, становищата на Социално-економическия комитет и на Комитета на регионите. Благодарение на така събраната информация имаме основание да смятаме, че програмата за потребителската политика ще се превърне в един значим инструмент на политиката на Европейския съюз. Що се отнася до графика, значи, имахме първа размяна на мнения. Сега и някъде през април-май 2013 година, мисля, ще сме в състояние да поставим доклада на гласуване в пленарната зала. До тогава, мисля, на, 20, на, на 17 декември ще е готов първия е, вариант на проекта доклада за разглеждане от нашата комисия. Значи на 17 декември. Оттам нататък ще тече срок за изменения и допълнения – е, по обичайния начин, знаете. За сега сърдечно благодаря и ви уверявам е, в готовността си, без е, предубеждение, да така добросъвестно да разгледам всички постъпващи на моето внимание мнения. Благодаря. Благодаря. Да, и аз да потвърдя за графика очакваме вашия доклад. До 26 ноември трябва да го напишете, но сигурен съм докладчиците в Сянка и по-рано ще искат да разговарят с вас. 17 декември е разглеждане в комисия, 10 януари от там нататък, значи през коледата ще трябва да мислим. 20 февруари разглеждане на измененията и допълненията, гласуване през април. Съжалявам, малко е поудължен срокът, но така ще имаме възможност да обсъдим всички аспекти. Благодаря. А, колеги, малко позакъсняваме, но така поне всички ще могат да се включат в гласуването. Преди да пристъпим към гласуването, моля, моля за малко тишина. Преди да пристъпим към гласуването, няколко съобщения от мен. Напомням на членовете, във вашата програма фигурира покана за откриването на седмицата на единния пазар. Церемонията ще се е, проведе в понеделник в е, зала 2Q2 от 10 часа сутринта. Аз ще открия заседанието, ще приветствам господин Барозо, председател на Европейската комисия. С голямо удоволствие обявявам, че Жак Делор ще се присъедини към нас, бивш председател на комисията, подел инициативата за създаването на единен пазар. По <clears throat> видеовръзка към нас ще се обърне Марио Монти, господин Луи Грек, госпожа Роза Тун, Джон Тали, е, комисар и други е, изтъкнати гости ще се включат. След обед е, господин Барне и представител на председателството на Съюза ще се обърнат към нас. И накрая колегата ни Питела ще закрие към 5 часа заседанието. Едно богато, мисля, разкошно меню. Надявам се да се отзовете на поканата. За онези, които следят нашите дискусии в интернет, опасявам се, че билетите за заседанието са изчерпани. Но може да се обърнете към е, службите на парламента да видите дали все още нещичко не може да се направи. Um, I just wanted to um, uh, just to record our thanks to Karen been on to us from the uh, Danish government. Исках да благодаря тук на uh, нашата колега от Дания, е, която ще заеме посла в държавната администрация на своята страна е, и вече няма да е сред нас. Благодаря и за приноса към нашата работа. Така, по-нататък трябва да видим резултатите от процеса на триалог по две много строго технически, експертни и, и немаловажни материи, е, по които работим от доста време. Тук имаме представители на комисията, генерална дирекция е, предприятия. Е, госпожа Сингул приветствам също, е, която председателства работната група на съвета. Ще ви дам думата, госпожо Сингул, след като обсъдим двете теми, за да обобщите становището на съвета. Ще дам възможност на двамата докладчици да ни запознаят с е, процедурата на, на, на триалога е, дълга и мъчителна, мисля, с основание можем да кажем. И оттам нататък е, на пленарното заседание през месец ноември резултатът ще бъде представен в пленарната зала. Имаме е, послание от съвета, в което се казва, че ако ние одобрим резултатите от триалога, е, съветът също ще ги одобри. Господин Коферати ще говори от името на господин Панцери, що се отнася до одобряване на селскостопански или горски превозни средства. Значи, господин Коферати от името на докладчика Панцери. Благодаря, господин председател. Колегата Панцери моли да го извиним, че днес не може да присъства сред нас. Но и защото е ръководител на делегация в Магареб. Той ми поръча да благодаря на докладчиците в сянка, на секретарията и на всички онези, които до сега работиха върху целите, които си поставя този документ. Това беше сложна материя, но слава Богу всички трудности можаха да бъдат превъзмогнати в рамките на триалога член 7 и член 8 за функционалната сигурност на превозните средства и член 16, който касае работи по поддръжката и поправката на тези превозни средства и някои разпоредби във връзка с влизането в сила по отношение на членовете 7 и 8 водихме много продължителни дискусии, много тежки дискусии, както е винаги, когато се обсъждат технически въпроси. В крайна сметка тези дискусии бяха доста плодотворни, защото бяха приети е, и постъпиха в текста разпоредби, свързани с е, сигурността на превозните средства. Така че по отношение, по отношение на изискванията към сигурността на управлението на превозните средства бяха прияти някои важни изисквания по отношение на предпазни механизми, изисквания към системите за контрол и автоматично предупреждение в случай на авария. Смятам, че триологът постигна много добра формулировка на тези въпроси. Същото въжи и за член 16. Тук постигнахме компромисно решение по един особен въпрос. Информациите, които предаваме нататък, трябва да бъдат леко адаптирани и трябва да внимаваме информацията не бъде предаване по дискриминиращ начин по-нататък. И тук трябваше да бъдат взети под внимание характерни особености на малките теглични машини на горските превозни средства, произвеждани в малка серия. Чухме някои съмнения от страна на наши колеги и накрая се разбрахме, че трябва да има диференциране на отделните класи превозни средства по отношение на встъпането в сила на регламента и трябва да има една известна гъвкавост в отделните държави членки. Докладчикът Панцери в крайна сметка направи положителни изводи за резултата на тристранните преговори. Благодаря. Направихте много добро обобщение на постиженията на преговорния екип. Ще ви кажа, кои бяха докладчите в сянка. Шваб, Майндерс, Руле, аз самия, госпожа Салвини, освен това. Някой иска да коментира от докладчиците в сянка? Благодаря. Значи ще гласуваме заедно, след като чуем комисията и съвета. Сега ще дам думата на господин Вимба Ван де Камп. Ik wil in navolging van mijn uh, Italiaanse collega's ook... Благодаря, господин председател. Ще Продължи изказването на мой италиански колега и първо да благодаря на всички е, от Европейския парламент, на комисията и на съвета и на всички, които ме подкрепяха през изминалите две години и половина. През ноември 2010 година започнахме преговори по това досие е, и работихме с различни колеги от различните председателства, така че а, това беше един изключително европейски опит. Моите докладчици в Сянка, особено госпожа Вестфал и госпожа Рюле, ми доставиха удоволствието да работя с немско усърдие върху този документ. Този регламент, господин председател, е принос към една по-зелена и по-добра двуколесна индустрия в Европейския съюз. Знаете, че тя е от значение не само за вътрешния пазар, а и в глобален мащаб има значение. Знаете от нашите колеги в Китай и в Корея, че те искат да спазват а, тези разпоредби и тази промишленост а, в Европа ще има достатъчно време, за да се приспособи към новите изисквания. Това особено въжи за а, моторолерите и за по-леките двуколесни средства. Още веднъж ще подчертая а, че е, не е лесно един докладчик в сянка да е в същото време председател на комисията, но нашето сътрудничество беше много добро. Ще направим анализ на разходите и ползите от въвеждането, например, на АБС система при двуколесните превозни средства. Освен това, водихме а, е, интензивни разговори с нашите английски е, великобритански колеги, които се опасяваха, че а, е, не могат да бъдат правени по-нататъчни изменения, ако сега стигнем до решение. А, но а, ние се разбрахме за член 18 а, за възможностите да бъдат правени промени а, по мотора. Направихме също така и тестове за устойчивостта и за възможността да се употребяват в дълъг срок мотори. Моторите действително ще станат по-екологосъобразни и ще ще можем да изпълним до 2016 година а, стандартите 4 и 5. А, мотоскутерите, които имат особени, особено високи емисии, а, до 2016 година ще изпълняват изискванията да разпоредбата Евро 3. А, с помощта на господин Панцери сме постигнали а, добри резултати по отношение на а, средствата АТВ и други категории превозни средства. Разбира се, че ще имаме още неща за подобряване, но смятам, че по време на триалога се стигна до добри предложения, добри решения. И по този начин промишлеността ще има възможност да се приспособи към тези е, нови условия. Е, за мен като човек, който обича високите скорости, не напредваме с голяма скорост, но като цяло може да се каже, че е, преговорите по тази тема се развиват добре и можем да приключим първото четене в рамките на триалога. Благодаря на господин Ван де Камп за това, че прояви лидерство. Надявам се, че моето председателство не ви е попречело. Някой от докладчиците в Сянка, Мандерс, Рюле. Някой иска ли да се изкаже? Аз също бях докладчик. Добре, в такъв случай ще дам думата на госпожа Барбара Бомбисуто, която следеше тристранните диалози внимателно и е от работната група на съвета. Тя ще коментира двете предложения. Госпожа Цинго също ще коментира и ще гласуваме след това двете досиета едно след друго. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Искам да благодаря на двамата докладчици Панцери и Ван Декамп. Искам да благодаря на председателя на вашата комисия, на докладчиците всяка сянка на секретарията на вашата комисия и на председателството за усилията положени по тези технически и нелеки досиета. Те обаче ще са от голяма полза за околната среда, за безопасността, за гражданите като цяло. Вярвам, че сме постигнали едно добро равновесие. Сега основните проблемни въпроси бяха очертани от господата Коферата и Ван де Камп. По всеки един от тях успяхме да постигнем много добър краен резултат. Текстовете проявяват достатъчно голяма амбиция по отношение на околната среда, на безопасността. Има достатъчно време сега за производителите. Опитваме се да внесем упростяване. Опитваме се да отчетем интересите и на обществените органи, и накрая, но не на последно място по значение. Имаме сега пазарен надзор. Той ще е от полза за гражданите. Искам да благодаря на всички за положените усилия. Благодаря. Моля да поздравите Филип Жуйон от вашия екип, на всички колеги въобще. Преди да гласуваме госпожа Цинго от името на съвета. Благодаря, господин председател. Уважаеми докладчици, членове на комисията ИМКО. Две дълги години и половина минаха на изтощителни преговори в съвета, но се радваме, че най-накрая стигнахме до споразумение с вас. Трябва да призная, че до известна степен това голямо забавяне се дължеше на съвета, който искаше да приравни двете предложения и да доуточни някои технически детайли. Вашите докладчици и докладчиците в сянка от самото начало демонстрираха готовност да се постигне напредък и всички разговори между съвета, комисията и вашата парламентарна комисия се осъществяваха в дух на сътрудничество, като винаги се водехме от принципа да гарантираме интересите и на европейските потребители, и на индустрията. Както вероятно знаете, регламента за тракторите беше единодушно одобрен в Корепер. По отношение на регламента за мотоциклетите, само една държава членка каза, че ще се въздържи. Това се дължи на една резерва от общ характер. Всъщност, тази държава членка заяви, че приветства регламента за дво- и колесните превозни средства и за колките. Това показва, че сме постигнали един добър резултат, а качеството на вашите изменения също е достатъчно високо. Искам да подчертая, че този отличен резултат – беше постигнат. В контекста на едни много технически по своя характер, сложни досиета и аз вярвам, че имаме сега два полезни регламента, които ще зададат рамката за работа за идните години, когато говорим за защита на потребителите, защита на околната среда, индустриални иновации и конкурентоспособност. От името на съвета не само от името на кипърското председателство, защото господин Ван Декам спомена и другите председателства, които работеха по тези досията. Аз искам да благодаря на докладчиците, на господин Панцери, на господин Ван де Камп за техните доклади и за сътрудничеството. Искам да благодаря на председателя на комисията, господин Хамбо, Харбър, за това, че организира ползотворни тристранни диалози. Искам да благодаря на комисията за техническите обяснения, на секретарията на ИМКО за всички положени усилия по отношение на подготовката и актуализацията на таблиците с 4 колони, които бяха доста обемни. И накрая трябва да отдам дължимото и на секретарията на съвета за усилията и за подкрепата. Очаквам че ще гласувате за тези две досиета. Благодаря ви още веднъж за сътрудничеството. Благодаря за това, че дойдохте да представите вашата позиция. Мисля, че е добре да си напомняме колко работа се извършва зад колисите. Тъй като това са две технически досиета, много усилия бяха положени Искам да благодаря за това, че споменахте и нашия секретариат. Искам да благодаря на екипите от страна на политическите групи и нашия екип от докладчици и докладчици в сянка. Виждам, че Анита е тук. Сега преминаваме към гласуването първо по текста Панцери. Ще гласуваме електронно за да получим точните резултати. Моля всички да приготвят картите си за гласуване. Започваме одобрението на регламента за тракторите, за селско-стопанските и горски превозни средства. Ще знаем дали има гласували в повече. Въпрос е взели ли са си всички картата. Вие сте за. Госпожа Руле. Пет човека са сложили картите си в машините, но не са гласували. Проверете дали сте натиснали бутона. Би трябвало да светне зелената лампа. Не работи машината, така ли? Обърнете тогава картата. Мисля, че имаме достатъчно гласове вече, така или иначе. Работи, работи добре. Приключваме гласуването. 32 ма гласували, 31 гласа за, против няма, един въздържал се. Ясно мнозинство за. Сега преминаваме към регламента за мотоциклетите и предложението на господин Ван Дек към подобряване на надзор на пазар на 2 и 3 колесни превозни средства и 4 колки. Начало на гласуването. Още два гласа. Трябва да преборим край на гласуването. 33 ма. Значи гласували. 33 ма за всъщност тъй като двама колеги не са си взели картите, против няма, един глас въздържал се, поздравление. Uh, uh, uh, И така, преминаваме към гласуването по другите доклади. Първо, до изграждане на цифровия единен пазар. Обсъдихме го вчера. Докладчика господин Ечеверия е тук. Искате ли да кажете нещо преди гласуването или направо да минем към него? Не. Добре. Преминаваме към гласуването. По доклада на господин Ариас започваме с изменение 22 на господин Льокегор. Кой отговаря за гласуването на социалистите и демократите днес? Вие. Добре. Не знаех това при електронното гласуване. И така, за, против, отхвърля се. Компромисно изменение едно за, против, въздържали се. Моля да запазите тишина. Благодаря. Изменение 26 на докладчика за, против, приема се. Устно изменение номер 2 на господин Ариас. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на компромисно изменение 3 за, против, и това се приема. Отиваме на Изменение 31. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, отхвърля се. Комисия по култура 13 за, против, приема се. ИТРЕ 20 като допълнение за. Против. Приема се. Култура 14. Трябва да гласувам електронно. Имаме два гласа за тук. Отхвърля се. 17 за, 18 против. С гласа на госпожа Руле. 17 за 33 за, против приема се 34 на гало за, против приема се 35 Макларкин за, против приема се 37 Густавсон за, против отхвърля се. 36 Макларкин като допълнение към параграф 6 за, против, приема се. Култура 1 като допълнение за, против, приема се. 38 на докладчика за, против, приема се. Итре 8 за, против, приема се. Итре 10 за, против, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, приема се. 41 за, против, приема се. 43 на Густавсон за, против, отхвърля се. 42 на Корея де Кампуш за, против, приема се. И 33 като допълнение за, против, приема се. 44 на Льокигор за, против, отхвърля се. Култура 2 за, против, приема се. И 334 за, против, приема се. И 335 за, против, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, приема се. 49 на Корея де Кампуш за, против, приема се. 50 на Кораца Билд за, против, приема се. 51 на Макларкин. За, против, приема се. 52 на Льокегор. За, против, приема се. 53 на Макларкин. За, против, приема се. Компромисно изменение 6. За, против, приема се. Отиваме на 64 на Гало Ариас. За, против, приема се. Юри 5 като допълнение за, против, приема се. Юри 6 начало на гласуването. Госпожа Руле е против. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 на 14. Култура 18. За против, приема се. 65 за, против, приема се. 66 за, против, приема се. 67 за, против, приема се. 68. 68. Начало на гласуването по 68. Uh, the vote's closed. Край на гласуването. 14 за, 21 против, отхвърля се. 69 като допълнение. Начало на гласуването по 69. Uh, Край на гласуването. 17 за, 18 против, отхвърля се. 70 за, против, приема се. Итре 36 за, против, приема се. 71 за, против, приема се. 72 за, против, приема се. 73 за, против, приема се. 75 като допълнение. За, против, приема се. 74 на господин Грех като допълнение. За, против, приема се. Юри 7 за, против, приема се. Юри 8 за, против, приема се. Итре 12 за, против, приема се. 76 на докладчика за, против, приема се. Юри 9 за, против, приема се. Юри 10 като допълнение за, против, приема се. Компромис 7 за, против, приема се, отиваме на ИТРЕ 18 като допълнение. За, против, приема се. ИТРЕ 24 като допълнение. За, против, приема се. 83 на Легрип. За, против, приема се. Култура 7 като допълнение. За, против, приема се. Култура 3 за, против, приема се. Може ли да гласуваме блок по всички тези докладчика? Значи, култура 4, култура 8, юри 12, култура 11. Приемате ли? Не. Добре, нека по-отделно тогава. Култура 4 за, против, приема се. Култура 8 за, против, приема се. Юри 12 за, против, приема се. Култура 11 за, против, приема се. 84 на Шваб. Начало на гласуването. The vote is... Край на гласуването. Госпожа Руля е против. 18 за, 17 против. Успяхте с малко. Госпожа Макларкин като допълнение. За, против, приема се. Искате проверка по изменение 85 на Макларкин. Начало на гласуването. Един човек не гласува. Край на гласуването. Госпожа Руля е за 18 на 15. 19 всъщност на 15. Юри 4. Начало на гласуването. Госпожа е против. Приема се 19 на 15. Култура 15. За. Против. Приема се. 86. За. Против. Мисля, че трябва да проверим. 86. Госпожа Руле е за. Сега имаме 34. Всички са тук.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 Приема се 92 като допълнение. За, против, приема се. Итре 19 за, против, приема се. Може ли двете на култура да ги гласуваме заедно? Култура 5 и култура 6 за, против, приемат се. Юри 1 за, против, Приема се 96 за. Против. Приема се 94 като допълнение за. Против. Приема се 95 за. Против. Приема се 97. Допълнение за. Против. Приема се. И 11 за. Против. Приема се. Юри 13 за. Против. Приема се. 98 на Енгстрем. Начало на гласуването. По 98. Край на гласуването. 14 за, 21 против. Отхвърля се. Култура 16. За, против. Приема се. Култ 17 като допълнение. За, против. Приема се. Компромисни изменения 8. За, против. Приема се. Отиваме на ИТРЕ 37 като допълнение. За, против, приема се. 101 за, против, приема се. Култ 10 и 12. Може ли заедно да ги гласуваме? Култ 10 и 12 за, против, приемат се. 102 над Шасковски. За, всъщност електронно гласуване. Госпожа Руле е за. Край на гласуването. Двама човека не са гласували още. Приема се 19 за, 15 против. 103 на Енгстрем. За. Против. Приема се. И 3, 5 и 6. Може ли заедно да ги гласуваме? За. Против. Приемат се.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 ИТРЕ 1 и 2. Може ли да гласуваме заедно? ИТРЕ 1 и 2. За, против, приемат се. Следващите по 27. Може ли да ги гласуваме заедно? Култ 2, ИТРЕ 7, ИТРЕ 9 и ИТРЕ 21. За, против, приемат се. По 27Б, 31 и 32 за, против, приемат се. 27, 28, 29, 30 заедно. Приемате ли? За. Против. Приемат се. Параграф 29. 108. За. Против. Приемат се. 109. Като допълнение. За. Против. Приема се. Юри 11 се покрива от предходните. Може ли следващите на ИТРЕ да ги гласуваме заедно? 17, 22, 23, 25 и 26 за, против, приемат се. Стигаме до преамбилните точки. 4 за, против, отхвърля се. 5 за, против, приема се. 6 за, против, Отхвърля се. 7 за. Против. Приема се. 8 за. Против. Приема се. Може ли и 3, 3 и 4 да ги гласуваме заедно? За. Против. Приемат се. И 3, 16 за. Против. Приема се. Изменение 9. За. Против. Приема се. И 3, 13 за. Против. Приема се. 10, 11 и 12. Може ли да ги гласуваме заедно? Към една и съща точка. За, против, приемат се. 13 за, против, отхвърля се. 14 за, против, приема се. 15 и 16. Може ли да ги гласуваме заедно? За, против, приема се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 20 за, против, приема се. 21 за, против, приема се. Стигаме до бележките под линия. Първото е свързано с устно изменение за, против, приема се. Първо изменение на Корея де Кампуш. За, против, Приема се изменение 2. За. Против. Приема се 3. За. Против. Приема се. Подлагам на гласуване цялата резолюция с измененията, за да има официален протокол. Госпожа Руле е за. Гласуването приключи. Carried by 33. Приема се с 33 гласа за, 2 против. Благодаря на докладчика. Now we proceed then to the own initiative report by Доклад по инициатива госпожа Колин Ланге. Първия и доклад в нашата комисия по потребителските кредити. Докладчицата няма какво да добави. Пристъпваме към гласуването. Госпожа Прендега всъщност иска да каже нещо. Но позволете ми да е, поздравя всички с добър ден. Е, оттеглям втората част от осмо изменение. други промени. Първа част replacing the word sufficient by important, т.е. думата достатъчен се заменя с важен. Това в първата част на осмо изменение. Втората част се оттегля от вносителката госпожа Прендергаст. Right, let's go. Uh, so first of all then, uh, uh... Така, добре, седмо. Моля да гласувате по електронен път. Моля да побързате, ако обичате. Освен ако още един не е гласувал, прекратете гласуването. Отхвърля се. 13 за 21 против. Е, внимаваме как се Държи госпожа Руле, разбира се. Господин Бозой, следващото изменение се приема е, е, икон, Комисия по економика, е, девето разделно, първа част за, втора, първата част се прие, втората част е обхваната по-долу. Сега вече осмото изменение на госпожа Прендергаст. Значи, как ще, как ще постъпим? В първата част sufficient се е, заменя от important. Останалата част се гласува без оглед е, внесеното от душа Прендергас. Наясно сте, нали? Значи първа част от осмо, които се замоля, да видя. Да, против. Приема се. И сега вече гласуваме останалата част от текста без изменение. Или... Без последната част, всъщност, която бе отеглена от госпожа е, Прендегаст. Нали? Втората част от вашето изменение се отегля. Добре, гласуваме всичко. Които са за, моля. Против. Приема се. Девето от госпожа Рюле. Е, устно изменение на докладчицата. За, против, приема се. Изменение първо на Комисията по економическа политика се обхваща. Четвърто изменение на икон по електронен път, моля. Прекратете гласуването. 23 против отхвърля се. Десето на госпожа Прендергаст е оттеглено. Изменението на госпожа Колин Ланген по пета точка отделно се гласува. Отхвърля се. 11 за, против, приема се. Икон 2 моля електронно гласуване. Започнете гласуването. Второ изменение на економическата комисия. Прекратете гласуването. Отхвърля се 20 против. Компромисно първо за. Против. Приема се. Десето на економическата. Против. Приема се. 13 изменение. За. Против. Очевидно се приема. 14-то. Господин Обермайер за. А, електронно ще гласуваме 14-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се 14 за 20 против. 15-то. Госпожа Прендергаст. За. Против. Приема се. 16-то за. Мисля, ще трябва да проверим по електронен път. 16-то изменение, моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И имаме няколко изменения на економическата комисия. Може ли анблок да ги гласуваме? Трето, моля да гласувате само по трето изменение на економическата комисия. Прекратете. Отхвърля се. Шесто на економическата. Започнете гласуването. Шесто на економическата комисия. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Седмо економическа комисия, моля, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Също се отхвърля. Осмо. За, против, приема се. 17 госпожа Прендергас, с устно изменение от докладчицата за, против, приема се. 18 също госпожа Прендергаст за, против, приема се. 20 моля, по електронен път да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Лъжа роля се въздържа. 19 то гласуваме по електронен път, мисля. Или хайде, хайде, е, с вдигане на ръка за, против. Очевидно се отхвърля. 21. Госпожа Прендергас за. Против. Приема се. 22. Същата за. Не, по електронен път. 22 изменение. Прекратете. Отхвърля се. 23-то, господин Карас. За. Ба, май пак ще трябва да проверим. Да. 23-то. Започнете гласуването. Изменение Карас, 23-то. Прекратете гласуването. И се отхвърля. Икон 5 Започнете гласуването. Пайде да побързате, моля. Доста време. Ще ни отнеме всичко това. Отхвърля се. 24-то. Е, За. Против. Приема се. 25-то. За. Против. Приема се. 26-то. Сусно от докладчицата. За. Против. Приема се. 28-то. По електронен път започнете гласуването. 28. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 27 за. Против. Приема се. 29 за. Против. Приема се. 12 на економическата в допълнение за. 11 е, прочим. За против, приема се. 12-то економическа комисия за, против, отхвърля се. Компромисно второ докладчицата по преамбюла за, против, приема се. Второ изменение, господин Шваб, за, против, приема се. Трето, за, против, приема се. Четвърто се оттегля. Пето, от госпожа Прендергаст, основно докладчицата за, против, приема се. Економическа комисия А. Против. Отхвърля се очевидно. Б от економическата за. Против. Отхвърля се. С на економическата за. Против. Приема се. И Д за. Против. Приема се. И сега ще подложим на гласуване цялата резолюция. Моля, започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Още едно го чакаме. Да, най-сетне. 33 за няма. Против. Двама въздържали се. Госпожо Ланген, поздравления за приемането на вашия първи доклад в нашата комисия. По-нататък. Кой е следващия доклад? Господин, Коферати, доклад на господин Фокерати за развитието на трансевропейска транспортна мрежа. Господин Коферати, желаете ли да кажете някои думи? Да, пристъпваме към гласуването. Пето компромисно. За. Против. Приема се. Седмо компромисно. Против. Приема се. 47, господин Густавсон, за. Против. Приема се. Осмо компромисно, за. Против. Приема се. Така стигаме до шесто от докладчика, да? Шесто изменение на докладчика за. Против. Приема се. 50 Густавсон за. Против. Отхвърля се. 51 от същия за. Против. Отхвърля се 52 от същия за против. Отхвърля се 7 за против. Приема се 53 за против. Отхвърля се 8 за против. Приема се 17 компромисно за против. Приема се. 9 за против. Приема се 55 за Против. Приема се. 56-то. 56-то по електронен път. The vote's closed. Прекратете гласуването. Госпожа Роле, за приема се с 18 срещу 16. Компромисно 9. За. Госпожа Ройтова. Извинявайте, аз е, имам проблем. Гласувах против, но не можех да променя. Опасявам се, че, че вече е късно за промени. Не, не мога заради нечия грешка да прегласувам. Гласувайте на време с добре Поставена карта. Да, девето се приема. Десето за. Против. Приема се. 59-то за. Против. Приема се. 59-то сега, извинете, за. Против. Отхвърля се. 11-то за. Против. Приема се. Компромисно 10 за. Против. Ем... Трябва да проверим. 10-то компромисно извинение. Започнете гласуването. Uh, Госпожа Руле гласува за. Приема се 18 срещу 16. 61, господин Шмидт. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се 20 срещу 12. 62 за, против, приема се. Компромис на 11 за, против, приема се. 64 за, против, приема се. 65 за, против, приема се. 66 за, против, приема се. 12 за, против, приема се. Компромисно 12 сега за, против, приема се 13-то, 14-то, впрочем, за, против, приема се 68 за, против, приема се. Компромисно 16 за, против, приема се. И така прескачаме до 73-то за, против, приема се.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 против, отхвърля се очевидно 19-то за, против, приема се 79-то за, 79-то против, е, мисля, че трябва да проверим. 79-то изменение, започнете гласуването и имаме 18 срещу 16, значи Приема се госпожа Руле е за. Осъм... падат следващите изменения до 20, поради това, че 19 и 79 бяха прияти. 20 за, против, приема се 82 за 82 по електронен път. Започнете гласуването 82. Прекратете. 17 са против. Госпожа Руле в случай гласува против. Значи отхвърля се. Още ти не е гласувал, може би ще, ще промени резултата, но 83-то за, против. Отхвърля се. 84-то за, против. Отхвърля се. 85-то за 85-то по електронен път. Прекратете гласуването. 15 за, 19 против. Отхвърля се. Компромис от 13 за, против. Очевидно се приема. 22 и 87 заедно за. 22 87 ще трябва да проверим. 22 и 87 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 88 за. Против. Приема се. Компромисно 18 за. Против. Приема се. 23. Против. Приема се. 24. то За. По 24. то Електронно гласуване. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 25. За. Против. Приема се. 26. За. Против. Приема се. 27. За. Против? Приема се. 90-то е обхванато, понеже 17-ти компромис бе прият. 91-во за. Против. Приема се. 92-ро за. Против. Отхвърля се. 93-то за. Против. Приема се. 94-то. Електронно гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. 95-то. За. Против. Отхвърля се. 96-то. За. Против. Приема се. 14-то компромисно. За. Против. Приема се. 98-то. За. Против. Приема се. 99-то. За. Против. Приема се. 100 за. Против. Приема се.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 Електронно гласуване по 32 започнете гласуване. Прекратете. 18 за срещу 15 против. Приема се. Сега по компромисно първо, по 10-та точка от преамбюла за против приема се. 35 за против Приема се. Компромисно второ. За. Против. Приема се. Трето компромисно. За. Против. Приема се. 39. <clears throat> За. Против. Приема се. 40 за. Против. Приема се. Компромисно четвърто за. Против. Приема се. Първо изменение за. Против. А, по първо по електронен път. Шесто за, против, приема се. 43-то е оттеглено. Второ от докладчицата за, против, приема се. 30 разделно. Тоест, по 30 точка от преамбюла виждате разделно гласуване. Първа част за, против. Очевидно се приема и втората част за, против. Също се приема цялото становище. Започнете гласуването. Становище на господин Коферати на вниманието на Комисията по транспорта. Прекратете гласуването. Сериозно мнозинство. 31 за, няма против, двама въздържали се. 32 ма всъщност са за. Какво следва? yes, we have Yeah. So, we're now on to Mrs. Gallo's report. Така, доклад на госпожа Гало, трансевропейските телекомуникационни мрежи. Госпожа Гало не е тук. Нали? Пристъпваме направо към гласуването. 15-то изменение. Господин Ферхейн, за. Против. Приема се. 16 за. Против. Приема се. Четвърто, госпожа Гало, за. Против. Приема се. 17 за. Против. Приема се. Пето. За. Против. Приема се. 18 е оттеглено. 19 за. Против. Приема се. 20 за. Против. Приема се. 21 оттеглено. Устно Изменение по пети член госпожа Гало за. Против. Приема се. Къде сме сега? Но отиваме на шесто изменение от госпожа Гало за. Против. Приема се. 25-то. За. Против. Приема се 26-то. За. Против. Приема се 27-то. За. Против. Трябва да проверим. Понеже си е мое изменението, да не ме обвинят в пристрастност. 27. Моля, започнете гласуването. Прекратете. Приема се. 28. За. А по електронен път също. 28. Прекратете гласуването. Приема се. 29-то. Започнете гласуването по 29-то. Прекратете гласуването. Също се приема. Устно изменение. Госпожателни и други. За. Против. Приема се. И сега точките от преамбюла. Първо от госпожа Галоза. Против. Мисля. Мисля, трябва да проверим. Първо, моля, започнете гласуването. Прекратете. Отхвърля се. Седмо, госпожа Ферхейн. И да ги, да ги гласуваме на блока. А, и двете групи са съгласни по процедурата. Найде да проверим. Значи гласуваме седмо, осмо, второ, девето, 11, 12, 13, 14. Съгласни ли са всички Амблок? Да. Моята група, според мен, би искала отделно да се гласува. 8 от госпожа Ферхейн за, против. У... Извинете, седмо не го ли гласувахме? Добре, извинявам се, започвам отново. Седмо. Очевидно се приема. Осмо. За против. Приема се. Второ за. Против. Приема се. Девето за. Против. Приема се. Трето за. Против. Приема се. Десето за. Против. Приема се. Единайсто. Оттеглено. Дванайсто за. Против. Тринайсто. Четирнайсто. Всички се приемат. И окончателно гласуване на целия текст. Прекратете гласуването. Гоша Роле как гласува? За. 32 за. Без против. Един въздържал се. Благодаря на Гоша Гало задочно. И накрая доклада на господин Сърсковски. Постановище е, за ИТРЕ. Докладчикът го няма. Относно измене директива по второ потреба на информация в обществения сектор. Шесто. За, против, приема се. 32 за, против, отхвърля се. Седмо. За, против, приема се. 33 отпада. 34 за, против, Отхвърля се. 35. За. Против. Трябва да направим проверка. Нещата са на кантар. Изменение 35. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 8. За. Против. Приема се. 36. За. Против. Приема се. 37 отпада. Компромисно изменение 1. За. Против. Приема се. Отиваме на 39 за. Против. Трябва да направим проверка. 39. Край на гласуването. Приема се 18 на 13. Компромисно изменение 2 за. Против. Приема се. Девето. Така ли? Девето за. Против. Приема се. 40 отпада. Следващите се покриват от компромисното. Отиваме на 46. За. Против. Отхвърля се. 47. За. Против. Приема се. 11 отпада. 12. За. Против. Приема се. 48. 48. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 за, 14 против, приема се. 13 е оттеглено. 49 на докладчика за, против, приема се. 51. 50 отпада. 51 до 55 заедно. Можем ли да ги гласуваме? За. Вие не сте за такова гласуване. По-отделно ще гласуваме, значи. Докъде стигнахме? 51 за. Против. Приема се. 52 за. Против. Приема се. 53 за. Против.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 Приема се 16 за. Всъщност електронно гласуване по 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. 18 за, 12 против. 17. Начало на гласуването по 17. Край на гласуването. Много хора не гласуват. Приема се. 18-то. Начало на гласуването по 18-то. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас. 19-то. Начало на гласуването. господин председател. Аз забравих да гласувам. Твърде късно. Трябва да побързате. 19. то Начало на гласуването по 19. Ако не гласувате, всичко приключва. 18 за, 12 против. 20 за, не, отново електронно гласуване. По 20. Край на гласуването. 21 за, 9 против. 21 за, против, отхвърля се. 22 за, против, приема се. 23 за, против, приема се. 26 за, против, приема се. Първо е оттеглено, 24 за, против, приема се. 25 за, против, приема се. Второ, за, против, приема се. 27 отпада. Трето, за, против, приема се. 28 като допълнение за, против, приема се. 30 за, против, приема се. Четвърто отпада, 29 за, против, приема се. Пето за, против, приема се. 31 за, против, приема се. Подлагам на гласуване становището Начало на гласуването. Край на гласуването приема се с 28 гласа за, двама въздържали се. Благодаря на господин Шасковски. Благодаря, уважаеми колеги. Така приключваме с гласуването. Следващата ни точка е доклада на господин Шмидт енергийната пътна карта. Надявам се, че ще останете за този доклад. Ако искате обаче да си тръгнете, моля да го направите максимално тихо. <laughs> I nearly had... Ladies and gentlemen, uh, let's proceed then. Продължаваме нататък. Имаме проект на становище. Нашия докладчик по становище е Уле Шмидт. Той ще ни го представи. Енергийна пътна карта за периода до 2050. Преди няколко седмици говорихме по това становище. След това ще чуем докладчиците в сянка. Госпожа Баштош, Корея де Кампуш, Рюле, Бялан. Господин Кристофсън, като че ли си тръгна. Той е докладчик в сянка. Ако може, върнете го обратно. Сега с удоволствие давам думата на Оле Шмидт, той ще представи нашето становище към доклада на Комисията по промишленост, където докладчик е госпожа Цавела. Заповядайте, господин Шмидт. Благодаря, господин председател. Както ви казах последния път, това становище е изключително важно. Всъщност целият парламент, не само нашата комисия, е за тази стратегия. Важно е да работим бързо, освен това. Максимално бързо. Имаше засечки по пътя, както знаем. Комисията в своето съобщение дава 5 описателни сценария и 10 заключения, които могат да доведат до устойчива енергийна политика. Подчертава се, че това трябва да е една дългосрочна политика, за да може обществото, гражданите да имат предсказуемост. Предложението е изключително важно за публичните и частните инвестиции в устойчивата енергетика, възобновяемите източници на енергия. Много е важно да имаме цялостен хоризонтален подход – Тоест, по отношение на транспорта, на транспортирането на енергийни ресурси, на доставките, всички тези аспекти трябва да бъдат включени. Имам някои бележки, те не са твърде критични, но са с известна доза критичност тъй като трябва да се разговаря, да се води диалог. Първо, по отношение на улавянето и съхраняването на въглерода. Използването на тази стратегия може да намали емисиите на въглероден двуокис с между 85 и 90%, но няма ефект поради транспортирането и добиването на въглеща. Всъщност е, има отпадъчен материал, който трябва да се съхранява същото, както при АЕЦ. Освен това, по отношение на допълнителната енергия, която е необходима за залавянето на въглеродния двуокис, това означава, че повече гориво трябва да се използва за същото количество енергия, в зависимост от електроцентралата. между 24 и 40% е, е за природния газ съотношението. По отношение на въглещата имаме между 14 и 25%. Едва на конференцията на ООН в Дърбан през 2011 година беше взето решение за финансова подкрепа на този проект чрез механизма за чисто развитие, известен като CDM. Разходите още не са определени в пълна степен. Може да има увеличение на цените. Казва се, че Е, ще има увеличаване на цените. And, and my conclusion, or what I say, question mark, is that uh, I, I think we should uh, Моето заключение е, че трябва да е, преценим резултатите е, отблизо преди да вземем заключение по тази е, пътна карта. По отношение на разходите. Ако действаме бързо, ще избегнем високите разходи. Ясно е, че разходите ще се увеличават колкото повече чакаме. Комисията не се опитва да прикрие проблема. Така или иначе, инвестициите ще доведат до увеличаване на разходите, защото има остаряване на инсталациите за производство. Ето защо това е много добра възможност да се инвестира в производството, да се засили енергийната ефективност. Енергийната ефективност е един а, ефективен начин за постигане на целите. Трябва обаче да се прецени веригата на доставките. Прехода към економика на ниска въглеродна ниско въглеродно участие е, този преход е възможно за цяла Европа. По отношение на вътрешния пазар, Европейския съюз трябва да използва своята водеща роля – в областта на изменението на климата, като се гарантира, че една амбициозна политика в областта на климата и енергетиката ще се комбинира с економически растеж. Освен това, искаме да подчертаем необходимостта от изпълнението на съществуващото законодателство, третия пакет за енергийните пазари – Европейския съюз трябва да гарантира конкурентно способен енергиен пазар. Крайният срок е 2014 година, така че трябва този пазар да започне да работи. Мисля, че тук трябва да дадем един тласък на процеса, не само в нашата комисия, но и в парламента. Този инструмент трябва да се допълни чрез инвестиции в научна дейност и развитие по хоризонт 2020 година. Намаляването на емисиите на парникови газове ще доведе до конкурентоспособност в пазара на предоставяне на стоки и услуги. Освен това ще се засили конкурентоспособността на малките и средните предприятия, които се интересуват от пазара на възобновяема енергия. По отношение на потребителите, това е наш прерогатив – в крайна сметка става въпрос за промяна на установените практики. Как употребяваме електроенергия. В моята страна, например, днес ни учат да си мием чините и да перем през нощта. Инструменти като въглеродния данък, например, могат да бъдат ефективни, но ще доведат до по-високи разходи за потребителите. Аз е, принципно съм скептичен, но мисля, че тези данъци могат да бъдат повишени. Ние като потребители трябва да знаем какви са реалните разходи. Решения като интелигентните мрежи представляват бъдещето. Отношенията между доставчиците и потребителите дават възможност на потребителите да наблюдават цената на електроенергията и да приспособяват своите навици. Както комисията изтъква, средносрочната цена ще се увеличи, независимо каква политика ще приемем. Мисля, че трябва да има разлика между това, което се прави чрез енергийна политика и социална политика. И това е един много деликатен въпрос. социалната политика трябва да има примат тук, а не регулацията на енергийните цени. Това е моя опит. 35 години вече съм ангажиран в политиката в моята страна на различни нива и знам, че имам опит в това отношение. В заключение, най-деликатната част мисля, че можем да постигнем съгласие тук по почти всички елементи. Има обаче един, който не би трябвало да приемаме и едва ли ще успеем, защото имаме различни позиции. Става въпрос за ядрената енергетика. Преди време живях на 30 км от АЕЦ в моята страна затворих атомните централи. Всъщност тази централа се намира недалеч от Копенхаген и се изтъкваше, че това се прави и за дъчаните. Те настояваха. Ние имаме моста. В крайна сметка построи се моста между Дания и Швеция в протока Оресунт и ние приехме да затворим атомната централа. Uh, Трябва да направим всичко възможно да защитим гражданите и да поискаме по-висока доза сигурност. Нека да не се заблуждаваме обаче. Е, в следващите 50, 60, 70, 100 години едва ли ще успеем без ядрена енергия в Европа. В Германия, госпожо Руле, вие оповестихте, че затваряте вашите АЕЦ. Това естествено означава повече емисии на въглероден двуокис за нас в Скандинавия малко избързвате според мен. Германия и Япония са единствените страни, които правят нещо подобно. Имаме 435 АЕЦ, които са действащи в момента. 65 се изграждат в момента. Някои от тях даже са в Финландия. Много страни изграждат нови такива. Няма да се запъвам тук като магаре на мост, но трябва да ви кажа, че може да проявявате загриженост за околната среда и едновременно с това да сте застъпник за ново поколение АЕЦ, тъй като това е част от устойчивото развитие в областта на екологията в Европа. Знам всички аргументи за и против, приемам онова, което се казва. Мисля, че взетите решения в Германия показват, че на европейско ниво не се търсят решения, не се взимат решения. Комисария е германец и се чудя дали той знаеше въобще какво се готви. Моя колега и приятел Хацимаркакис сега не е в залата, но мисля, че е жалко, че либералите приеха нещо подобно. Просто имаше искане, то се прие и ние съседните страни сега сърваме по парата, е и самите германци. Благодаря, господин председател. Няма да стигнем до единодушие по този въпрос, но се надявам, че ще вземете предвид моите убеждения. Аз съм готов да уважа вашите убеждения. Благодаря, Уле за тази толкова емоционална, описателна презентация. Винаги се радваме, когато вие сте докладчик, защото чуваме ясни идеи. Трябваше да кажа добър ден на Мартин Уестбрук от Генерална дирекция енергетика. Сега ще започнем с докладчиците в сянка госпожа Баштош. Eh, ehm, e благодаря, господин е, председател. Аз е, благодаря на докладчика и го поздравявам за пределно ясното изложение, какъвто, прочем, е и докладът му. Ясен и целенасочен към е, важните аспекти, в това число въпроса за доставките, за нисковъглеродната економика и така нататък. Но ще подхвана нещата от края. Въпроса за атомната енергия. При първата размяна на мнение в нашата комисия, представителят на Европейската комисия заяви, че че през 2005 година относителният дял, очевидно ораторката има преди 2015 година, атомната е, енергетика ще има сравнително периферно значение. От току-що казаното от ораторката става аз, че тя всъщност има предвид 2050 година. Та значи до 30 на години тук се очаква атомната енергетика да така излезе от оборот. Е, значи трябва да се поставя акцента върху альтернативните енергоисточници, да, да не да е, вторачваме погледа си единствено към а, атомната енергия. Това е първото, което искам да кажа на мене. Понататък особено ми допада ударението, което се поставя върху така наречените разумни или интелигентни мрежи. Е, които определено са в интерес на потребителите. И след това въпросът за е, ролята на доставчиците е, за ценообразуването за крайния потребител. Ние тук всички трябва като комисия за защита на потребителите да се обединим около една такава обща идея. <clears throat> Това по трета точка от текста. По-нататък, малките и средни предприятия играят и те първо ще играят изключително важна роля на вътрешния пазар, така че много добре също прави докладчика, че поставя ударението върху тях. Бих а, помолила, възнамерявам да, да предложа някои изменения на вниманието на господин Шмидт, а, за да се нюансира малко въпроса за енергийната политика с оглед на социалната политика. В тази връзка девета точка, вероятно би трябвало да бъде формулирана малко по-меко от това, което по-настояще ни предлага докладчик. И аз очаквам да, да обменим мисли с докладчика по повод на тези и някои други мятам да внеса. това число за образованието или по-скоро за просвещаването на потребителите. Въпрос е изключително важен за бъдещето на нашата енергийна политика и за бъдещето на цяла Европа. relativamente à energia nuclear, ao papel que ela terá no futuro. Е, накрая имаме някои разногласия, но те са по-скоро дребни, наистина свързани с атомната енергетика, с дългосрочните перспективи на този енергиен отрасъл, както и по въпроса за общественото осведомяване за, за потребителската просвета. Но, но мисля, ще се разберем с господин Шмидт. Uh, uh, uh, благодаря. Първо искам да благодаря на Оле Шмидт за отличната работа и на комисията за този е, стратегически доклад. Аз като цяло приемам предложението на Оле Шмидт. Не на последно място, когато става въпрос за вътрешния пазар на енергийни ресурси и общите стандарти във всички страни. Трябва да има защита на уязвимите потребители. Като цяло трябва да се стремим към една по-устойчива енергийна политика. Би трябвало да може да се гарантират и достатъчно добрите ниски цени за потребителите. Виждаме какво се случи в Япония. Те прокараха своите идеи в областта на енергетик... Банката сега като че ли губят обаче в конкуренция с други. Мисля, че липсва критическо, критично по-скоро отношение към политиката след Фукушима. Трябва да отправим сигнал към обществеността. Катастрофата в Фукушима беше случай, в който се видя, че системата не функционира. По отношение на енергийния микс, трябва да кажа, че трябва да определим общи цели и да има координиране на европейско ниво. Само по този начин ще се осъществят нашите идеи. Освен това, би трябвало да се е, да се развият възобновяемите източници на енергия. Важно е никога да не забравяме потребителите. Съответно трябва да се спомене инфраструктурата, снабдяването с електроенергия, да се осигурят стимули, да се осъществява добра обществена политика, трябва да се преразгледат моделите на взаимозависимостта. Не трябва да се поддаваме на изкушението да затваряме собствените си пазари и да се грижим само за собственото си снабдяване с енергийни ресурси. Инфраструктурата страда от недостатъци съответно тя трябва да бъде интегрирана. Въобще, презграничните аспекти са много важни тук. Този инструмент трябва да бъде развит, за да се стигне до е, по-добра интеграция на пазарите, която пък ще облагодетелства потребителите. По отношение на енергийния микс, В Северна Европа имаше възможност за развиване на възобновяеми енергийни източници. Мрежите обаче там трябва да бъдат свързани с останалата част на Европа, за да се прехвърлят тези енергийни ресурси. По отношение на улавянето и съхранението на въглерода, трябва да има стимули за развиването на тази техника, освен това да се създават нови експериментални техники по отношение на по-традиционните енергийни източници. По отношение на шистовия газ, трябва да видим дали може да се извличат енергийни ресурси и от него от шистите имам предвид. Трябва да се видят евентуалните положителни страни на спестяването от страна на потребителите. общите разходи за семействата, за малките и средните предприятия трябва да се намалят. И то колкото се може повече. В заключение, за ядрената енергетика, знаем какви виждания имаме по въпроса. Независимо дали тя е добра или лоша, независимо от това какви решения ще се вземат в Европа. Комисията трябва да вложи усилия и средства по отношение на сигурността на АЕЦ. Трябва да се направят нови стрес тестове и тук допълнителната полза на Европа е видима. Благодаря. Благодаря. Сега Хайди Рюле. Искам изрично да благодаря на докладчика не само за отличния доклад, а и за неговите лични забележки. И още веднъж подчертавам, господин Шмидт, че съм абсолютно съгласна с вашата критика към липсващата стратегия на европейско ниво. Искам да кажа, че и Германия няма такава стратегия, която би била необходима, за да се върви в посока промяна в енергийната система. Имаме много голяма необходимост от такава стратегия във времена на криза и на липсващи публични средства. Трябва да сме особено внимателни към инвестициите, за да постигнем растеж. Трябва да инвестираме в сигурността, но трябва също така да влагаме средства и в полза на потребителите. Абсолютно съм съгласна с вашето изложение. Съгласна съм а, за вашата критика към а, улавянето и съхраняването на въглероден диоксид. Тук комисията е предложила нещо без да се съобразява с разходите. И в времена на криза и времена, която трябва да спестяваме, трябва по-целенасочено да употребяваме средствата. По отношение на ядрената енергия съм на малко по-различно мнение от вас. Когато говорим за прозрачен пазар, Разбира се, че трябва да включим и всички средства за сигурност, които са част от цената на ядрената енергия а, ценообразуването на ядрената енергия не е толкова прозрачно, колкото изглежда на пръв поглед. Трябва да има резерви за рискове, така че да не бива да накоплатецът да поема разходи, евентуално създадени за бъдеще. Също така не е ясен въпроса за крайното съхраняване на ядрените отпадъци. А, Състоянието на това беше показано от стрес-тестовете, направени с ядрените електроцентрали. И всички тези фактори ускъпяват много повече ядрената енергия. Смятам, че въпросът на енергийната ефективност трябва да излезе на преден план. Но аз съм от Баден-Вюртенберг, от тази федерална провинция и когато пътувате през федералната провинция, ще видите, че на повечето покриви има фотоволтаична система, т.е. децентрализирането на енергия снабдяване е доста напреднало в Баден-Бютенберг. Цяла Германия е една високо индустриализирана държава и имаме нужда от инвестиции за съхраняване на излишъците от електроенергия. А, соларната енергия би довела до това, че, например, а, няма да има нужда от а, производство на електроенергия чрез а, газ заради големите количества от слънчева енергия, които се продават на борсата и водят до спад на цените на електроенергията. Така че трябва да видим какъв ще бъде пътят на децентрализирането на снабдяването с енергия и по какъв начин това ще се отрази на инвестициите в съхраняване на електроенергията. Това ми се струва много по-важна тема, отколкото темата улавяне и съхраняване на въглероден диоксид. Така че имаме нужда от капацитети за съхраняване на енергия, имаме нужда от стратегия, която по всяко време да гарантира сигурността на доставките, а не само тогава, когато слънцето свети особено силно. Сега дадох ви този силен пример от Баден-Вюртенберг, но смятам, че ние имаме и други интересни примери. Например, малките и средни предприятия са инвестирали доста в възобновяеми енергийни източници и в енергийна ефективност. Това обославя тяхната конкурентоспособност на световния пазар. Тоест, това беше едно доста положително развитие. И накрая, често се споменава, че трябва да сме особено внимателни с а, средствата, които влагаме с а, субсидиите за, а, енерги, за възобновяваме енергийни източници, но когато разгледаме добавената стойност, създадена чрез монтирането на такива слънчеви панели, е от работата на местни работници. А останалите 50% може да се предприеме, че 30% от тях също се връщат в Европейския съюз, защото китайците, например, произвеждат своите слънчеви панели с европейски машини. Така че не бива да се ограничаваме към производството на слънчеви панели в Китай. Това не е правилният път правилно е слънчевите панели да стават по-ефтини, за да могат още повече хора да ги монтират в домакинствата си. Така че трябва да действаме на много различни нива, не само чрез продажбата на слънчеви панели. е, добре. Да, трябва да кажа доста неща по материята успяваме да обхванем тази сутрин. Но последния ни докладчик Сянка тази сутрин, господин Билен, благодаря. Благодаря, господин председател. Почти не ни остана време, така че ще се опитам да бъда кратък. Благодаря на господин Шмидт за отличния, добре балансиран, работен документ. Приемам повечето от казаното от него. Особено по третия пункт, където господин Шмидт подчертава необходимостта от изграждането на един отворен, прозрачен и ефективен вътрешен енергиен пазар. Също така по шеста точка от проекта становището за разумните мрежи. И освен това, като превърженик на атомната енергия, лично аз смятам, че по шеста точка балансът е намерен. Е, въпреки че съм от Полша, но мисля, текстът е, е разписан е, по такъв начин, че и представители на страни, в които традиционните енергоисточници преобладават, също биха приели текст. Съгласен съм също така за, възобновяемите източници. Е, даних osobowych. To tyle. Będę zgłaszał dwie, trzy drobne poprawki, ale uważam, że dokument jest e, bardzo dobrze przygotowany. Dziękuję panu posłowi. Благодаря. Благодаря. на докладчика и на докладчиците. Всяка господин Шваб е, се е записал за изказване. Мисля, други има ли? Други? Господин Шап. Благодаря, господин председател. Аз искам само да допълня нещо вече казано от Оли Шмидт. А, именно, че в една точка не можем да постигнем съгласие. Мисля, че стана ясно от подробното изложение, че има един основополагащ фактор, който е останал извън полезрението ни. Дори и да не постигнем едно мнение по съдържанието, трябва да сме наясно, че опасностите в Европа в днешно време са едни и същи, защото електроцен... ядрените електроцентрали не, не могат да бъдат а, а, премахнати в Европа и да останат да работят в остатъка от света, така че а, единната европейска политика не може да бъде достатъчно а, устойчива, дори с оглед на вътрешния пазар, с който разполагаме от години. По повод за решението на Дания за ядрената електроенергия, можем да кажем, че все пак Дания е получила нещо в замяна на изключването на своите ядрени електроцентрали. Това не може да се каже за други държави други държави изобщо не са променили добива на ядрена електроенергия, нито преди, нито след доклада на господин Оттингер и едва ли ще достигнат някога стандартите за сигурност, които сме поставили. Така че няма единна политика за сигурност. И Смятам, че от името на цялата политическа група на НП мога, мога само да се съгласи с това, което и госпожа Бастос вече каза. Е, е, <clears throat> и аз имам едно-две неща да кажа. Материал на комисията определено е интересен и а, каквито и аргументи да имате по отношение на атомната енергия, в документът категорично е казано, че атомната енергетика до 2050 година ще остане сериозен източник на ниско въглеродна ефективна енергия. Така че <laughs> тук не можем да спорим за това дали има или няма атомна енергия и атомна енергетика. Просто е, да, е, трябва да помислим за, за аспектите на това явление. И в тази връзка УСВ от е, тук нататък ще трябва да се прилага също ако е, се надяваме по какъвто и да било начин да постигнем показателите за декарбонизация или свеждане на въглеродните емисии до минимум до 2050 година. И атомната е, енергетика и ОСВ са някакси неразделно свързани елементи от стратегията. Ако се откажем от едното или другото, просто ще подроним устоите на самата стратегия, едва ли някой би искал да направи това. Освен това, бих отбелязал, че е, е, едно от основните направления на действие по е, акта за единия пазар 2 е правилното функциониране на вътрешния енергиен пазар. И при това, следователно, ние трябва доста красноречиво да подчертаем, както е направил, прочим, докладчика, необходимостта от това всички инструменти на вътрешния пазар да работят в своето съчетание и успешно с необходимите стимули за постигане целите на стратегията. За сега не, не, не се вижда нещо такова. Опасявам се, поради което ние, нашата комисия, би могла да, да, да подскаже някои елементи, някои формулировки на вниманието на колегите от ИТРЕ. И аз ще, ще предложа нещо в този дух. Сега, в зависимост от това колко би искал е, да говори господин Хаджимакакис, аз е, мисля, мога да, да дам дума. Да, всъщност ще дам думата на комисията първо. Да ни, да ни каже нейният представител какво мисли за чутото до сега. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. Един въпрос, който бе засегнат от няколко от изказали се членове на комисията е за значението на вътрешния енергиен пазар и ние естествено споделяме това становище. Нашето известие, въпросът е като ясно развит. Няма да влизам в подробности но бих искал да ви напомня, че Европейската комисия ще приеме наскоро известие относно вътрешен енергиен пазар, това следващия месец. В него ще се очертая постигнатия напредък по изграждането на вътрешния енергиен пазар до 2014 година и ще се набележат оставащите действия. И аз съм сигурен, вие с интерес ще приемете това известие на комисията. Що се до разходите, до цената и е- евентуалните последици върху крайните цени на електроенергията от всичко това. Наистина трябва да погледнем сериозно. Когато говорих миналия път, мисля, казах, е, е, себестоеността ще нарасне, независимо от това дали ще се предприемат амбициозните стъпки, които предвижда стратегията или не. Така на краищата, мощностните в енергетиката ще трябва да се подменят и това ще струва пари и съответно по един или друг начин ще повлияе върху цените на електроенергията, както за битово, така и за промишлено потребление. Накратко за УСВ и, и за атомната енергия. Както казах миналия път, по отношение на УСВ ние сме взели предвид неопределеността на, на различните варианти от чисто технологичен характер е, наистина възниква неопределеност. И тук трябва да подчертаем също така и е, това, че държавите членки поемат отговорност за изграждането на тази е, технология. Европейската комисия, Европейският съюз е, има свое бюджетно перо, но държавите членки ще трябва да се ангажират със своята част от съфинансирането. По отношение на атомната енергия ние сме благодарни на е, председателя тук за е, пояснението, което направи. Е, ние не, никога не сме казвали, че атомната енергия към 2050 година ще има остатъчно някакво резервно място като относителен дял. Не, е, всичко това ще зависи до голяма степен от политическите решения, вземани от отделните държави членки. Но, както каза и председателят, е, Европейската комисия смята, че атомната енергия ще остане и ще играе важна роля в тези държави членки, в които според общественото мнение държавата тя е приемлива. За безопасността. Да, разбира се, много е важно. Ние преди няколко седмици публикувахме резултатите от изпитанията на атомните електроцентрали. И предстои, готвим също така материал и известие за високите стандарти на безопасност, които са необходими в атомната енергетика. А, благодаря ви за становището и аз съм сигурен, водещата комисия по въпроса ще му отдаде дължимото значение. Благодаря. Господин Шмидт, желаете ли? And um, we'll just confirm the timetable for your opinion. Да обобщите, господин Шмидт, имате думата. Нямам намерение да обобщавам, а не ми стига къла за обобщения, но бих искал да подчертая своето отношение към атомната енергия. Аз говоря непрекъснато за нея и по този начин, защото съм политик и защото знам, че този въпрос е съществен политически въпрос. Вие тук може да кажете, че сте мислили по въпроса. Да, отчасти мога, мога и да се съглася, но въпросът е политически. И по повод на всички избори, независимо от териториалното им ниво, въпросът ще бъде част от дебата. И нямаме основание да смятаме, че предстоящите избори, където и да са те, мисля в, в, в Баден-Вюртенберг, в предстоящите провинциални избори в Германия. Не можем да твърдим, че въпросът няма да, да възникне отново. Според мен още повече е иллюзор. У нас също имаме проблеми Знаете, Гринпис вчера проникна в една от атомните електроцентрали и не успяха дори да ги спрат. Но това просто сочи значението на проблема. И, и друго, за, за цената, наистина. У нас в Холандия сме в Швеция. Извинете, сме опитвали, а ние сме за а, ниски а, а, данъци или ниски тарифи но, но тук нещата трябва да се диференцират. По-скоро трябва да се търси целенасочена политика на ценообразуване в енергетиката, така че потребителят да си направи сметката. И това на вниманието на госпожа Бастос и на Корея де Кампус. Вие споменахте социалният ефект. Да, съгласен съм. Но и аз съм се занимавал с социална политика в други свои качества и смятам, че е далеч по-добре социалната политика да бъде целева. Тъй като в противен случай, ако се опитате чрез цените на електроенергията да провеждате социална политика, в края на краищата полза от подобна политика ще извлекат и онези, които не се нуждаят от нея. Не, знаете, у нас имаме е, е, големи данъци, е, е, социална държава сме поне. Твърдим, че сме такава. Но социалната ни политика е и целева. Подпомага унези, които са нуждаещи се. И, и то пряко. А не чрез регулиране на цените. А инак, госпожо Рюле, толкова е, е, добре трябва да кажа, че сме май е, на едно мнение. Не знам кой печели от това, дали вие или аз. Е, може би аз. И, и, и, на мен ми трябва малко зелено така да поръся в доклада. Господин Вилан, благодаря ви, да. Полша е сложна работа. 26 страни приеха пътната карта за енергетиката. Една вашата не я прие. За първ път през 1964 година посетих Краков. Сега при повторно си посещение бях изумен от промените. Тогава всичко беше пожълтяло. Сега не е. Сега е, е, е, има съвсем друг облик и, и мисля, е, е, и това е съображение в полза на един или друг енергоисточник. Толкова, господин председател. А, благодаря. Не, че беше обобщение, но си беше интересно това, което казахте. Е, сега по организационните въпроси, да видим как да допринесем за качеството на, на, на вашия доклад. 5 ноември е по обяд е, крайен срок е, за изменение и допълнение. 28 ноември ще разгледаме измененията, на 29 ще гласуваме, така че на 18 декември ще може да внесем фитре. Всъщност аз ще бъда в Суринам с а, делегацията на Европейския парламент за връзки с АКБО. Ам, до Суринам се пътува дълго. <coughs> да, да, ще трябва да видим е, как да променим графика, още повече, че ние обслужваме друга комисия. На 28 вече ще сте в Суринам, нали? Вие сте такава разностранна личност, господин Шмидт, просто не успяваме да наваксаме. Тъй, благодаря. Благодаря на комисията. По-нататък, последна точка от дневния ред за днес, също по становище, но в този път на вниманието на Комисията по економическата политика за улесняване на достъпа до финансиране за МСП. Господин Хачимакакис е наш докладчик, госпожа Корея де Кампус ще се изкаже от името на Кократ и не знам друг някой дали се готви от НП. Госпожа Ханслик е докладчик Сянка е, от НП, е отявлен привържник на МСП. Госпожа Рюли е тук. Аз съм тук от името на консерватори и реформисти. Господин Билан също е, обеща да остане от наше име, така че ще свършим работа. Имаме вашето проекто становище. Не знам на колко езици е разпространено, само на английски. Значи, може би да ни запознаете, понеже, понеже материалът не е на разположение на всички. Благодаря, господин председател. Говорим за 23 милиона малки и средни предприятия и техният достъп до финанси. Знаем, че през последните 5 години 80% от новосъздадените работни места бяха благодарение на малките и средни предприятия. От друга страна, установяваме, че нашето европейско участие в посока улесняване на достъпа до капитали все още е недостатъчно развита, така че е много важно комисията да направи предложение Принципно ние приветстваме досегашните действия от страна на комисията, на държавите членки и смятаме, че те трябва да бъдат обединени, защото е много скъпо да се създаде едно иновативно предприятие и то да бъде успешно. Това изисква съобразяване с други култури, други култури в Америка и в Азия имат друга предприемаческа култура, те са много по-отворени към рисковете. Ние в Европа разполагаме с доста по-малко инструменти. До сега имахме програмата за конкурентоспособност и а, иновативност. Аз бях докладчик а, в процеса на създаването на тази програма и мога да кажа, че а, е един от продуктите, е, които ние успяхме да развием с помощта на тази програма е Skype, например. Разбира се, е, имаха полза и множество други малки и средни предприятия, но въпреки това остава е, продуктите и резултатите от тази програма остават леко анонимни. Skype е най-известният видим успех. А, освен това, имаме среща, е, имаме средства, които са във връзка с седмата рамкова програма за финансиране. Имаме специална програма, която предоставя средства за развойна дейност, а, свързана с а, подялбата на риска нашето отношение към подябата на риска, този инструмент, който е на разположение от 2007 година нататък, беше доста успешен, особено в южни държави или в държави, които са много засегнати от кризата. Тези държави получиха възможност да получат средства от Кохезионния фонд за малки и средни предприятия. И тук съветът и комисията работиха много заедно за създаването на програми като Джереми и Джесика а, и обвързването на тези програми с Европейската банка за инвестиции. Тези програми се продължават от програмите Косме и Хоризонти 2020 но това все още не е достатъчно с оглед на рамковите условия. Например, акта е за единния пазар а, или а, акта за, а, ма, за, за дребния бизнес, а, всички тези а, рамкови условия могат да са създадени да функционират добре, ако а, функционира банковия сектор, а това в момента не е ситуацията в Европа. А, и ам, ние в комисията взехме решения, а, които самите ние смятаме за много успешни. А, за морала на плаците. Установяваме обаче, че в някои държави все още ам, плаците не изпълняват задълженията си и продължава да има а, големи проблеми. Един а, мак пример е Гърция. В рамките на това становище а, моето а, мнение е, че трябва да подкрепим комисията в а, изработването на а, предложение. Ефект на финансовата криза а, става видим именно в сектора на малките и средни предприятия, а европейския финансов сектор отчасти въобще не функционира, ако вие като дребен предприемач отидете и се опитате да получите кредит в Испания или в Италия, дори вече нямате никакъв шанс. За това е много важно да последваме този механизъм, съкратен механизъм, върху който работим и можем да се получим много от опита на държави, не засегнати толкова тежко от финансовата криза. Тук говорим също така за обслужването на едно гише. И в този случай това означава да се даде възможност на предприемачи да получат достъп до кредит ако това е невъзможно в собствената им държава, в други държави членки на Европейския съюз. И тук голяма роля играе електронната информация. В този план за действие има и елементи, които не са толкова важни. Друг важен фактор са банките за стимулиране на развитието те не съществуват във всички държави, познати са във Франция и в Германия. Те подкрепят малкия и среден бизнес доста успешно и нашето желание е да обсъждаме дали е възможно създаването или активирането на този вид банки и в други държави, освен на Франция, Германия и Обединеното кралство. За сега има бариери, неизяснени неща, защото една немска банка, например, не може да предостави кредит на гръцко предприятие. И за това са необходими такива банки в много други държави. В момента се водят разговори в Европейската инвестиционна банка да се ангажира повече в държавите засегнати от криза. Това може да се случи с помощта на методите от инструмента за споделяне на риска или от програмите Джереми и Джесика. Разполагаме с достатъчно ноу-хау, което можем да активираме и е, комисията ЕКОН трябва също така да поема инициативата да се позволи достъп до средства и от регионалните фондове фондовете за регионално развитие, които да бъдат на разположение на малките и средни предприятия. Например, Гърция е абсорбирала едва 40% от е, средствата, които са на разположение в рамките на тези фондове. А, има на разположение още две години, за да употреби останалите 60%, иначе а, ще ги загуби. Тоест до 2013 година е важно да се открие тази възможност. Ние говорихме с господин Хой, който е изцяло отворен от това, но комисията блокира част от това развитие тук става въпрос да предприемем конкретни действия, не да правим стратегии, за да може тези 11 милиарда, които все още са на сметките, да попаднат, да бъдат достъпни в, за малките и средните предприятия. Следващата ми тема е така нареченият от комисията рейтинг. Това е задача на комисията и на държавите членки да предостави на малките и средните предприятия достатъчно информация за възможностите за финансиране. И тук обслужването на едно гише е подходящ механизъм. Бюрокрация. Това продължава да бъде голямо препятствие пред новосъздаващи се малки и средни предприятия. Има много различни процедури в е, държавите членки. В Гърция, например, трябват 20 подписа, докато се е, завърши основаването на едно предприятие. Тази бюрокрация е, и това препятствие трябва да бъде премахнато и трябва да се работи на европейско ниво. по отношение на забавянето, на отлагането на плащанията, Смятам, че това не е допустимо и трябва да се противодейства от страна на комисията. Данъчните режими са също много различни. Тройката упражни голям натиск върху Португалия, например, върху Гърция където се повишиха данъците, които изключително затрудняват работата на малки и средни предприятия. В Португалия, например, увеличаването от данъците е така задуши промишлеността, че се стигна до спад на приходите на държавата. Това показа, че политиката на тройката а, абсолютно улучи в сърцето развитието на економиката а, и предизвика изключително отрицателни последици. Може би в а, рамките на един а, председателски съвет трябва да се говори за а, това, че тази политика не е подходяща. Също така се нуждаем от прозрачна европейска рамка в областта на възлагането на обществени поръчки. Няма да се спирам на този въпрос. Ще го обсъждаме в нашата комисия друг път. Крайният срок на, за подаване на изменения е 16 октомври, нямаме много време и на 5-6 ноември ще се срещнем пак тук. На 28-29 ноември е, ще обсъждаме тази тема още веднъж. Това бяха моите коментари, господин председател. Благодаря за този обстоен преглед. Отбелязах си онова, което казахте по отношение на връзката с семинара. Всъщност ние трябва да включим този текст, този доклад в програмата на семинара, тъй като той е много важен за реалната економика. Госпожа Ханзлик. Благодаря, господин председател. По отношение на улесняването на достъпа на МСП до финансиране, той е най-важният елемент тук. Но ще е трудно да се намери един начин за финансиране на малките и средните предприятия. И ето защо ние трябва да обмислим различни възможности. Често има проблем с липсата на познания от страна на малките и средните предприятия. Това пък оказва негативно въздействие върху планирането на бизнеса. Ето защо, както каза и колегата, ние трябва да се опитаме да подобрим съществуващото положение. Мисля, че основното е да се изготвят бизнес планове, които да получават след това необходимото кредитиране, но трябва да се улеснят малките и средните предприятия при изготвянето на тези бизнес планове. Трябва да получават подкрепа. Финансирането е един от най-важните елементи, когато се създава компания. Имаме редица инструменти за финансиране на МСП в Европа, но е вярно, че поради липса на познания компаниите не използват ефикасно тези инструменти по-добрата информация за наличните възможности за финансиране е от ключово значение. И аз мисля, че ние трябва да споменем това ясно в доклада. Съгласна съм с казаното, че е много важно да се премахнат пречките, най-вече административните такива, и да се улеснят процедурите, защото ако трябва 20 подписа, за да се отвори едно малко предприятие, това не е добре. Ето защо мерките, предложени от комисията, са важна стъпка за улесняване на достъпа до финансиране и премахването на пречките в тази връзка. И накрая, напълно съм съгласна с идеята, че директивата за забавените плащания трябва да се приложи максимално бързо, защото много често забавянето на плащанията води до проблеми, че даже и до банкрут за малките и средните предприятия. Това е моята позиция. Извинявам се, че трябва да се тръгна, защото ще имам запис в а, така наречената Vox Box станция на парламента. Аз обаче ще чуя какво сте казали утре по интернет. Не се съмнявайте в това. Благодаря ви за сътрудничеството. Благодаря за това, че останахте, за да се изкажете, госпожо Ханзлек. Вие самата сте предприемачи, имате малко или средно предприятие и знаете какви са основните проблеми. Господин Корея де Кампуш, благодаря. Que, eh, Искам да благодаря на господин е, Хаци Маркакис за документа. Той е изключително интересен. Е, и всъщност е, внася значителни подобрения спрямо първоначалния текст на комисията. Внася и яснота, освен това. Така че благодаря. Малките и средните предприятия са двигателя на растежа на економическата политика в Европа. Те обаче не са едни и същи, както каза колегата Ханзлик, те са много различни. Има две основни групи. Конвенционалните, които днес имат много голям проблем с е, оцеляването и иновационните такива. Много често те се основават от младежи, които е, завършват е, университета. Те нямат такъв голям проблем с персонала, но имат проблем с достъпа до капитал. Това са двете основни групи и трябва да има различен подход към тях. Трябва да има диверсифицирана стратегия. Кризата всъщност доведе до едни и същи пречки навсякъде. На първо място данъчните бариери. Господин Хацимаркак е изговори надълго и на широко за тях. Твърде високи ставки в Португалия, те се увеличиха значително в последните години. Приходите от ДДС за 6 месечието обаче като че ли ще намалеят. Така или иначе. Ето, данъчните проблеми са еднакви за всички МСП. Административното бреме в Португалия, например, има едно гише за създаване на малко или средно предприятие. Това отнема около 20 минути. Имаме специални програми за това как може да се създаде предприятие само за един час. Така наречените on the spot предприятие. Достъпа до кредитиране се спомена. Закъснелите плащания, когато публични органи искат да купят нещо, това е напълно неприемливо. Има някои субекти, които могат да бъдат разглеждани като рискови плаци, но това не е валидно за всички. Съответно е неприемливо да има закъсняване на плащанията. Директивата, съответно, трябва да се приложи и то както трябва. Има предложение за едно гише. То е добро. Мисля, че сега имаме и една добра възможност да осъществим контрол върху регламента за банките. Внимателно трябва да се проучи проблема с финансирането на МСП. Тези предприятия нямат кой знае какъв обхват на своята дейност, дори и да действат в трансграничен мащаб. Трябва да се погледне политиката на местните банки към тези МСП. Това е последният ми коментар. Благодаря. Благодаря. Господин Раб е тук от ГД предприятия. Няколко думи от моя страна. Аз съм докладчик от моята група. Много се радвам, че този документ обхваща толкова много различни аспекти. От друга страна, той демонстрира сложността и многообразието на начините на финансиране на МСП. Ето защо трябва да има информационни насоки, като се използва мрежата за европейските предприятия. Трябва съответно да се обяснява на МСП възможността за избор пред тях. Предложението споменава редица инструменти, свързани с различните видове компании и етапа на тяхното развитие – много се говори за иновационните компании. Радвам се, че така наречените бизнес ангели започват да придобиват популярност, защото в моята страна те бяха нещо ново, сега обаче те са единствения източник на финансиране. Традиционните банки вече не се намесват. Другото важно нещо за така наречените бизнес ангели е, че те имат и голям опит и помагат на хората с големи е, грандиозни идеи и им дават възможност да започнат своята дейност. Ето защо данъчното отношение, отношението към хората, които са готови да рискуват своите средства, трябва да е подобаващо. Искам да благодаря на Йорго за това, че включи и обществените поръчки. Аз ще предложа идеи тук, особено когато става въпрос за иновативните поръчки, защото знаете, че има инструмент за иновативни такива обществени поръчки, по който работим в момента. Трябва да се разбере, да се осъзнае важността на подобен инструмент, защото ако едно малко или средно предприятие работи с потребители, то е доста по-рисковано, отколкото предприятие, което не работи с конкретни потребители. Ето защо перспективата, гледната точка на риска трябва да бъде включена тук. И така приключват моите коментари. Господин Раб, мога да ви дам минута, минута и половина, ако желаете. Ако не, ще обсъдим нашите идеи след е, известно време. Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите депутати за подкрепата, за коментарите. Съгласен съм, че достъпа до финансиране е важен въпрос. В плана за действие ние се опитваме да дадем преглед на различните инициативи на комисията в държавите членки, за да се улесни достъпа за финансиране. Винаги сме приемали идеята, че е важно да се информират компаниите относно различните инструменти, които съществуват. И с гордост мога да заявя, че до края на октомври ще имаме едно гише за достъп до всички финансови инструменти на Съюза. Ще имаме единен електронен портал за достъп до финансиране. Там ще даваме е, информация за финансиране чрез е, инструментите на A и B чрез програми като ISAF и ISSFF, чрез структурните фондове. Много е важно компаниите да получават такава информация. Информацията е изключително важна, когато става въпроси за забавените плащания. Комисията започна информационна кампания в държавите членки, за да разберат компаниите какви права имат по отношение на забавянето на плащанията, дава се информация относно правната уредба в съответните държави. Искам да благодаря и на парламента за помощта му в това отношение. Трябва да се подобри естествено достъпа до финансиране по отношение на успешните стратегии. Вярно е, че Skype беше един от най-видимите е, е, една от най-видимите звезди е, на небосклона в това отношение. Когато става въпрос за други инициативи, като Angry Birds, например, една игра за деца, тя е в петте най-купувани продукта в iTunes на Apple. Ние продължаваме да работим, за да подобрим положението на МСП. Това бяха само конкретни примери от моя страна. Благодаря съвсем накратко. Ще дам думата на докладчика и ще обсъдим и графика на работа, тъй като той е, не ни дава особено големи пространства за маневриране. Йорго. Е, Благодаря ви за забележките, които бяха доста конкретни и специално а, твоята забележка малко за бизнес ангелите. Бих се радвал като автор на становището, с оглед на а, ограниченото време, с което разполагаме, да добавим а, забележката забележките на нашите португалски колеги относно данъчната система, а именно, че по-високите данъци не водят до економически растеж. А, скъпи Малкъм, Имаме една единствена седмица за измененията. На 5 и 6 ноември ще се видим тук. На 28 и 29 ноември ще гласуваме. Благодаря. Well, I know that... Не ни остава много време за работа. Извинявам се, че доклада не беше преведен за днешното заседание. Той ще се появи по-късно, естествено. Повечето колеги внасят изменения на английски, така или иначе, но доклада ще се появи. На други езици ние определено ще дадем нашите изменения. Благодаря на всички. Преди да приключим заседанието, искам да напомня на всички и най-вече на тези, които ни слушат по интернет, че следващата седмица е седмица на честван на единния пазар. Ще имаме различни събития. В парламента ще има една специална програма, която започва в понеделник. А нашата комисия ще заседава отново в понеделник на 5 ноември в 3 часа след обед. Имаме две заседания на 6 ноември. Започват съответно в 9 сутринта и в 3 след обед. Благодаря на всички за участието. Заседанието приключи.